И кирия Пройдерос. Госпожа председателя. και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Госпожи и господа, подновяваме заседанието с първата точка от е, дневния ред тази сутрин, доклада на Гърдини към укрепване на реакцията на ЕС при бедствие, ролята на гражданската защита и на хуманитарната помощ. Започваме дебата с изказване на докладчика. Госпожа Гардини има думата за 4 минути. Синьора Гардини. Грация, президенте. Е, благодаря, госпожо председател. Добър ден на представителите на комисията. Искам най-сърдечно да благодаря на всички, които в последните месеци допринесоха за изготвянето на документа, по който ще гласуваме днес. Работихме заедно в конструктивен дух. Предложението за резолюция ще бъде гласувано днес. Това предложение идва като резултат от съвместните усилия на всички политически сили в Европейския парламент, има общо разбиране за тази тема. Живеем в период белязан от експоненциално увеличение на природните бедствия. Цифрите говорят сами за себе си. През 1975 година имаше 78 природни бедствия. Днес цифрата е почти 400 природни бедствия на година. През последните 20 години, за жалост, 90 000 души загинаха вследствие на природни бедствия и повече от 29 милиона души са засегнати. Економическите щети възлизат на повече от 211 милиарда евро. Затова виждаме, че става въпрос за феномен, който изисква по-силна реакция от наша страна. Всички трябва да участваме. Сигурна съм, че си спомняме Картините, които виждахме от Хаити, от Пакистан, от Япония, земетресения, цунами, Европа имаше сериозни проблеми с готските пожари и с облака от вулканична пепел от Исландия. Нашата работа в тази връзка е изключително важна. Следвахме три основни принципа. На първо място солидарността. Солидарността се подкрепя от принципа на субсидиарност и клаузата за солидарност от Лисабонския договор. Това са основните елементи, които следвахме. Намесата на Европа винаги е била свързана с щедро отпускане на средства. Тя е била ефикасна. Комисар Георгиева може да потвърди това. Днес обаче трябва да направим качествен скок и сме готови да го направим готови сме да надхвърлим реакциите, които не са планирани и идват веднага след събитието и да преминем към натрупване на предварителни познания, които да укрепят нашата ответна реакция в случай на бедствие. Вярно е, че този качествен скок трябва да се основава на обмен на информация, на планиране, на мониторинг и наблюдение на ответната реакция при кризи и точно тук глобалната сателитна система може да играе ключова роля. Затова се притесняваме, когато чуваме, че новите технологии ще пострадат финансово от урязването на бюджета. Онова, което се случи в Япония, показва колко е важно своевременно да бъдат информирани гражданите. Призоваваме Европейската комисия да представи своето предложение за гражданската защита колкото се може по-бързо в законодателна форма. Благодаря. Благодаря, госпожо Гърдини. Сега ще дадем думата на комисар Георгиева. Thank you, благодаря, госпожо председател. Аз съм особено благодарна на Европейския парламент за днешния дебат, както и на госпожа Гардини, като водещ екипа по подготовката на доклада. Както докладчицата заяви, живеем в един свят, в който чистотата и интензивността на бедствията нараства наред с нарастването на населението, урбанизацията, заплахите на тероризма, всичко това води до повишен риск. През последните години ставаме свидетели наистина на ролята, която играе Европейският парламент за повишаване на амбициите и на очакванията, що се отнася до ролята на Европа в хуманитарната солидарност. Нека споменем тук тактическия резерв за противодействие на горските пожари, за създаването на експериментални модули за взаимодействие между държави членки по преодоляването на последиците от наводнения – както и за капацитет е, общ е, за преодоляване на хуманитарни е, кризи, който засвидетелства своите предимства наскоро в Либия. И комисията много сериозно гледа на, на тази предметна област. Ние излязохме с съобщение, което предстои да бъде преобразувано в законодателно предложение. В това отношение аз много ще разчитам на помощта на парламента. Съобщението на комисията прокламира четири основни, много важни принципа. Първо, прогласява се първостепената роля на държавите членки по защитата на техните граждани. Тоест, ние въвеждаме един подход отдолу нагоре, обединявайки ресурсите, материалната и част и кадровото обезпечаване на държавите членки по линия взаимопомощта Втори принцип, на второ място, ние признаваме, че трябва по-добре да изпреварваме събитията, е, да оценяваме рисковете е, така, че да можем да действаме решително, когато те се реализират и е, Европейската комисия възнамерява да привлече държавите членки в тази дейност по планирането. На трето място, много е важно да извършим преход от подхода ад-хок, който по-настоящем господства, към е, планиране, към предсказуемост. И на четвърто място, ние разбира се си даваме сметка за бюджетните ограничения, които властват по-настоящем в Европа така че е, ще се стремим да реализираме и да докажем економиите, които могат да бъдат реализирани при обединяването на усилията на държавите членки. В това отношение е, ние предвиждаме съвсем скромно увеличение от 25 е, на 65 милиона евро което а, е, обаче а, е, ще бъде, които средства ще бъдат насочени така, че да бъдат максимално ефикасни, да имат максимално въздействие. И нещо особено важно. Правим всичко това за нашите граждани и повече от 90% от тях, по сведения допитване до общественото мнение, желаят всички заедно да работим по преодоляването на последиците от бедствията. Благодаря ви, госпожа комисар. Господин Токеш трябваше да се изкаже сега, представител на Комисията по външните работи, но той не е в залата, така че веднага ще дам думата на госпожа Штрифлер, Комисия по развитие. А, благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги, увеличаването на броя на мащабните природни бедствия, както и днешните бюджетни ограничения, сочат необходимостта Европейския съюз да засили способността си е, да реагира при такива бедствия и по-добре да опозатворява ограничените ресурси. Е, парламентът отдавна и чрез много свои представители настоява комисията да излезе с е, амбициозни законодателни предложения към края на тази година, така че да бъде създадена една истинска и силна гражданска защита на общоевропейско равнище е, чрез доброволното участие на отделните държави членки е, с е, своите средства и материална част, така че предварително да е на лице готовно за преодоляване на последиците от тежки бедствия. Аз съм удовлетворена от наскоро излязото съобщение на комисията относно многогодишната финансова рамка 2014-2020 и 20, който предвижда повече от 400 милиона евро в областта на на гражданската е, защита. Комисията е, най-сетне активно работи и за това е, ясно да, да се отчитат средствата, които се изразходват на място и тяхното съчетаване с, националните бюджетни средства. Господин Ставракакис, една минута. Моля, колеги, да спазвате времевия регламент. Предстои ни, знаете, гласуване по-късно. Господин Ставракакис, регионално развитие. Благодаря. Аз искам да изразя своето задоволство от усилията, които се влагат в тази област. Много е важно да се казва солидарността в, в член 222 на Лисабонския договор. Особено, що се отнася до гражданската защита. радата и отговорността на регионалните власти е много важна и нуждата за оценка на опита, който е бил натрупан по време на междурегионалните програми. И освен това, малките островни държави, те особено са уязвими в подобни ситуации. Искам да помоля е, комисията да погледне точка 7 на доклада за създаване на обща система при реагиране на е, от е, името на НП, господин Сивас. Господин, госпожо председател, благодаря. Хубаво е, че искам да ви поздравя за този строен доклад. Комисията ще представи своето законодателно е, предложение през сента. Това е чудесно, но искам да обърна внимание на основните принципи. Всяка държава членка може да пострада от природна катастрофа, от индустриална катастрофа, от техническа катастрофа, която да причини човешко страдание и големи щети. Сега установяваме, че тези щети, щети са нараснали огромно. Е, това е логично, че ние в Европа искаме да отговорим с е, усилена реакция. За това искам да помоля е, комисията да даде да, да създаде един подход отдолу нагоре и държавите членки да имат компетенциите в тези действия. Имам един въпрос. Е, това са основни компетенции на държавите членки. А, и въпросът ми е върховният представител да, по, да поеме една по-голяма роля, една по, и, е, по-активна координираща роля, но кой е всъщност отговорният отговорното лице в подобни ситуации. Не бива да има дублиране на дейности. Освен това, важно е да концентрираме средствата още от начало да си помислим как да подобрим нашите действия, за да може да сме ефективни и бързи. Аз бях докладчик за е, директивата за наводненията и там видяхме, когато сме добре подготвени, там може да спасим човешки животи и може да предотвратим економически щети. Надявам се, госпожа комисар, да дойдете отново бързо със съответното предложение. Две минути. Следващият оратор. Благодаря. Ние също ви поздравяваме за тази инициатива. Гражданите в Европа очакват от нас ефективно действие в ситуации на катастрофи. Преди, в миналото, понякога се чувствахме доста безсилни, когато имаше пожари в Южна Европа и се чудехме защо другите не помагат. Ето сега правим следващата стъпка към една ефективност, към европейска солидарност, към използване по-добре на капацитетите, с които разполагаме. Това е нещо, от което имаме нужда в Европа. Имаме всички възможности за предотвратяване и, и добро реагиране на катастрофи. Мисля, че това е добра стъпка напред. Както бе казано, националните капацитети не бива да се централизират и заместват от една централизирана структура на европейско равнище, но ни трябва синергията, трябва ни едно бързо съвместно реагиране в а, е, ситуация на кризи и катастрофи. Мисля, че трябва да мислим по превативно Трябва да използваме информацията, която имаме и да използваме правилно, да не чакаме да настъпи катастрофа и тогава да реагираме. Може при възможни суши, при възможни наводнения, трябва да сме подготвени за тях. Радвам се, че говорим за защита на, срещу катастрофи в Европейския съюз и в, да, на, говорим за реакции на катастрофи извън Европейския съюз. Вие би трябвало, госпожо комисар, да сте отговорни и вие трябва да сте лицето, което поема отговорността за тези действия а, мисля, че тези звена за реакции трябва да са винаги готови, дори и по празниците. Благодаря на госпожа Гартини за добрия доклад. Благодаря на господин Лайнен. Комисария Георгиева, Сямо Господин Уджиас има думата госпожо комисар, госпожо председател. Приветстваме доклада. Искам да благодаря на докладчика госпожа Гърдини и на докладчиците в Сянка за това плодотворно сътрудничество е, по тази толкова важна тема. Доволни сме от разумния подход и постигнатия баланс по този въпрос. Оптимизиране, субсидиарност е, и позоваване на клаузата за солидарност, е, всичко това ще бъдат основни елементи при ответната реакция на бедствия и кризи. Смятам, че е изключително важно да имаме планирана система за ответна реакция и ответни мерки, която напълно да е, отчита принципа на субсидиарност. Не би трябвало да има някакви наднационални органи, които да се създават, тъй като те просто ще доведат до отвояване на разходите, до отвояване на съществуващите структури, няма да оказват никаква помощ. Би трябвало да обърнем внимание на по-уязвимите райони, като островите, например, това се споменава в доклада. Превенцията е изключително важна в заключение искам да кажа, че е добре, че се обръща внимание на областите, които са изложени на по-голям риск, както и на стратегиите за справяне с горските пожари. Благодаря. Благодаря, казва председателката от името на екара господин Чернецки за минута и половина. Благодаря. Благодаря. Е, чудесно е, че се занимаваме с тези въпроси, защото имаме 500% нарастване на катастрофите, на частотата на природните катастрофи. Навсякъде по света не става дума само за Пакистан, за Хаити, а и за Европа. Е, от тези бедствия са засегнати европейските граждани, е, които понасят човешки и материални жертви. Изключително е е, тази инициатива е изключително важна и навремена, но нека да сме честни. Държавите членки могат, не могат сами винаги да се справят с тези проблеми. Ето, например, в Польша, в моята страна, е, правителството не успя да се справи при последната природна катастрофа. Имаше много жертви, които загубиха имуществото си много предприятия пострадаха. Става дума за реална помощ. Става дума за помощ, която се очаква реално от хората. Те не, и не очакват символистична помощ и това би било най-добрата реклама за европейските институции. Изключително важно е не само да не говорим за помощта в последствие, а да мислим превентивно. Става дума за горски пожари, но при Полша става дума и за наводнения. Благодаря. Е, Благодаря. Господин Тремополос е в моя списък. Сега не го виждам обаче в залата, така че преминаваме към госпожа Дебрън от името на Обединената левица. Две минути. Благодаря. Искам да благодаря на Елизабета Гърдини за доклада, благодаря и за отличната работа. Благодаря и най-вече за проявения дух на сътрудничество и за това, че включи нашите предложения за изменения в доклада. Ответната реакция при бедствия и кризи е съществен елемент от устойчивото развитие. Ако реагираме както трябва, можем да спасим безброй човешки животи, можем да се справим с разрушенията на инфраструктурата, на економиката. Много е важно да имаме добра реакция, превенция, Искам да приканя Европейската комисия и държавите членки да инвестират повече средства за подобряване на ответната реакция в духа на солидарност. Трябва да имаме яснота, последователност. Това са основните стълбове на европейската система за ответна реакция при кризи. Ако искаме да има ефикасна и ефективна помощ за пострадалите хора, изключително важна е координацията. Трябва да следваме принципи като неутралност, независимост, безпристрастност. Международното хуманитарно право трябва да се приложи и ответната реакция при кризи никога не трябва да страда от а, политически съображения. Трябва да спазваме международните споразумения и принципи. Благодаря. Благодаря, госпожо Дебрюин. Следващия оратор е господин Роси от Европа на свобода и демокрацията. Благодаря, госпожо председател. Колеги, аз се присъединявам към хвалепствията, адресирани от госпожа Гърдини. Отлично свършена работа, наистина. Естествено, винаги, когато говорим за природни бедствия или такива причини от човека, най-доброто е те да бъдат предотвратявани, но когато не успеем, сме длъжни да реагираме колкото се може по-бързо и по-ефикасно. Лисабонският договор дава възможност на Европа да работи единно в областта на гражданската защита. Ето защо е изключително важно да създадем центрове за реагиране при бедствия и аварии, които да работят денонощно без прекъсване. При това без да се дублират усилията нито на политическо, нито на оперативно равнище. Ето защо е важно европейската солидарност да се реализира с участието на всички държави членки. Те трябва да обединят усилията си, така че проектът да успее. Не би трябвало да има каквито и да било препятствия, каквито и да било спънки пред бързото и максимално ефикасно преодоляване на последиците от бедствия и аварии. Благодаря. Господин Обермайер, минута и половина, независими. Благодаря, госпожо председател. Важно е да увеличим ефективността на нашите дейности, но нека извадим поуки от миналото, особено когато става дума за нефтени платформи и за атомни ядрени заплахи. Например, когато имахме бедствието в Унгария с тинята, това беше също едно голямо предизвикателство. В някои области е, понякога се използват общи сили, общи самолети, например, при а, реакция на пожари. Това е много хубаво. Тази тенденция трябва да се продължи. Например, обаче, когато става дума за е, страни като Германия, Австрия, Южен Тирол, е, има винаги един доброволен компонент – е, което мисля, че може да се усили и на европейско равнище. Благодаря. Благодаря. Господин Тремополос е, дойде по-късно. Имате 90 секунди. Уважаеми колеги, нека да благодаря на докладчицата и на колегите, които допринесоха за успеха на този доклад. Това е доклад, който подчертава необходимостта за европейски сили за реакция в ситуация на катастрофа. По този начин ще активизираме европейската солидарност. Трябва да си спомним, че тези катастрофи започват да стават все по-сериозни и по-чести. Трябва да сме по-ефективни в управлението на катастрофите и бедствията. Трябва да допринесем както към превенцията, така и към реакцията на такива катастрофи. Трябва, може по този начин да спестим време и средства, ако инвестираме повече в превенцията, отколкото в дейностите след катастрофата. Ако погледнем промените на климата, този феномен, ние ще разберем, че а, това е причината за честотата на бедствията борбата срещу промените на климата и опазването на природните ресурси, това е инвестицията, която ще помогне да се спасят човешки животи. За това са необходими промени в нашата нагласа и да се насочим именно към тези въпроси. Ядрени отпадъци и други опасни вещества. Това е е, друга тема. Те също увреждат околната среда и могат да предизвикат бедствия. Е, катастрофи като в Фукушима никога не би трябвало да се случат в Европа. Благодаря. Сега се връщаме отново на списъка на ораторите. Господин Шнелхард за две минути. Благодаря, госпожо председател. Аз мислех, че са ме махнали от, ли, от списъка, но е чудесно, че мога да се изкажа. Благодаря на госпожа Картини. Тя успя да изготви един много кратък и много ясен доклад. Ако погледнем е, е доклада, виждаме много препратки към определени текстове, които се занимават с е, бедствията и управлението им. И бихме си казали, добре, и тези текстове са достатъчни, но се вижда, че в крайна сметка нашата реакция е била добра, но ситуацията в Европа се променя. Имаме все повече катастрофи по отношение на околната среда, имаме заплахи от тероризъм, които изискват бърза реакция. Затова смятам, че комисията е, идва много на време със своето предложение но трябва едно да вземем предвид. Често се казва, държавите членки трябва да са в центъра на вниманието. Но ако имаме едно общо звено за реакция, тогава мисля, госпожо комисар, че това, може, че това звено може да дойде от субстанцията на държавите членки, но координацията е важна. Да знаем къде, какво, какви сили има и как те да се координират. Мисля, че това е ролята на комисията. С това тя трябва да се заеме тя. Финансовите въпроси са също важни. Важно е да са, чрез тези финансови средства да се укрепи ефикасността. Още нещо за фонда за катастрофите. Казва се, че този фонд трябва да се разширя. Аз съм против. Имаме толкова много възможности, където могат да, където може да се реагира на катастрофи. Според мен този фонд трябва да си остане такъв, какъвто е, т.е. за реакция на, на, само в много спешни случаи. Благодаря. Кирия Штрела, я дио лепта. Благодаря, госпожа Естрела, за две минути. Благодаря, госпожо председател отново и отново говорим за бедствията тук в парламента и за това разбира се има основателни причини. Бедствията са все по-чести, все по-унищожителни и аз приветствам инициативата на комисар Георгиева. Тя е много навременна, много важна. Поздравявам и нашата докладчица, госпожа Гардини. Нашата група е приема е, становището, че е, анализирането на въздействието е, на природните бедствия и авариите е нещо много важно. Това е в основата на превенцията. Лисабонският договор ни дава възможност да засилим превентивния подход, да го направим по-добре координиран и по-ефикасен. Ето защо ние приветстваме възможността да бъде създаден европейски отговор на кризите, на спешните ситуации, както и възможността да се създаде Европейски център за реагиране при бедствия и аварии с оперативен център, който да работи без прекъсване. Нещо много важно наистина Много е, съм удовлетворена от някои от предложенията, по-конкретно на докладчицата, особено така наречените пилотни проекти. Подчертава се, например, идеята да се създаде е, своеобразен авиационен резерв за борба с горските пожари. Много добра идея. Лисабонският договор е, въвежда и клаузата за солидарността. Солидарността е нещо много важно по преодоляването на последиците от бедствията и авариите. В тази връзка ние сме внесли няколко изменения, за да засилим този аспект. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Естреля. Господин Панайотов, но Панайотов не е в залата, казва председателката. Преминаваме направо към господин Власик. Госпожо председател, госпожо комисар, колеги. Добре знаем, че ако е, ефикасно се реагира на е, бедствията и авариите, е, може да бъде опазен човешки живот, да бъдат предотвратени колосални щети. И все пак превенцията е по-добра от реакцията. Да вземем Фукушима, да вземем е, земетресението в е, Мексико. Задължително трябва да изпреварваме такива е, събития със своята готовност отдаването на сериозно внимание на климатичните изменения и на екологосъобразността в економиката също ще ни помогне да избегнем и природните бедствия или онези, които се причиняват от човек. Най-сетне аз бих искал да благодаря на докладчицата за много успешно извършената работа по изключително важен и комплексен въпрос. Трудно, имайки предвид многообразието на явленията, с които е, трябва да се справяме. Благодаря. Благодаря. Господин Блум има думата за една минута. Изправям се в е, всичката си скромност като представител на страна, която избра един шотландец на важен пост, единствения шотландец, на когото не му пука колко пари се изразходват. Очаквам с нетърпение с моето британско чувство за хумор, което никой не може да ми отнеме. Какво ще се случи наред с всички тези селско-стопански политики, екологични политики и така нататък? Всичко свършено в Европейския парламент е катастрофа. И сега търсим ответна реакция на природни бедствия и катастрофи. Не виждам как ще се развие всичко това на практика в бъдеще. И просто искам да видя каква блявоч ще създадете от всичко това. За две лепта, паракало. Госпожа Грослет има думата. Благодаря, госпожо председател. Колегата Гардини много добре в своите встъпителни думи поясни, че тук става въпрос за солидарност, субсидиарност, аз бих добавила ефикасност. Защото наистина бедствията са все повече на брой, засягат европейска територия и толкова по-важно е да обединим усилията си, да ги използваме заедно. И това наистина е, всичко се вдъхновява от отличния доклад, е, изготвен от Мишел Барня още през 2006 година. Тогава той поиска Европейския съюз да разполага с определени общи средства, материална част, ресурси, да се създаде своеобразен общоевропейски орган за гражданска защита в интерес на по-ефикасната и ефективната е, реакция. Имаме различни технологични решения, програмата Галилео, е, имаме далеко съобщителни връзки, е, благодарение на които бързо, динамично можем да обменяме информация за максимално бърза и ефикасна намес. Във връзка с далекосъобщенията, между другото, бих искала да подчертая значението на един европейски номер за спешни обаждания 112, който може да спаси милиони човешки е, живота. Е, но, разбира се, гражданите трябва добре да познават тази възможност. Докладът на госпожа Гардини сочи, че ние радикално можем да променим нещата, без да е, разстройваме е, вече изградената структура. Да, зачитайки субсидиарността, но обединявайки наличните средства. И поради това настояваме пред Европейската комисия да осигури добра координация на наличните средства. Госпожо комисар, вие казвате, че очаквате помощ от нас, от парламента. Уверявам че може, ви, че може да разчитате на нас. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Гростет. Господин с минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, Нека да благодаря на всички колеги, които работеха усилено по този доклад. Той се радва на голям консенсус благодарение на усилията на докладчика и на господин Ставракакис от Комисията по регионално развитие. Това е втория доклад в областта на гражданската защита, който се появява в последните месеци. Имахме доклад по отношение на защитата на горите, а горите са много важни за справяне с проблема на измененията в климата. Трябва да подготвим обществото за тази борба с измененията в климата, защото знаете, че ще има все повече и повече природни пожари и наводнения. Това са феномени, които не признават национални граници и трябва да има ответна реакция в европейски мащаб на всички тези бедствия. Искам да попитам какво става с бялата книга за защита на горите и кога ще има предложение за законодателство. Трябва да има и е, законодателство, свързано с превенцията на горските пожари. Тези екстремни е, проявления на природните катастрофи трябва да се радват на ответна реакция. Господин Гьорен за една минута. Благодаря, госпожо председател. Няма кой знае колко много начина да се повиши ефикасността на Европейския съюз в областта на бедствият. Превенция, координация, обединяване на усилията. Това са ключовите думи тук превенция плюс политика, която акцентира в по-голяма степен на трайното развитие, на, на, на устойчивото развитие, обединяването на средствата, с които разполагат държавите членки, в интерес на ефикасността от една страна и е, в интерес на по-доброто опозотворяване на обществените средства от друга. Госпожо комисар, може ли да ни посочите кои са главните препятствия, които все още не дават възможност изброените от мен принципи да се впишат в европейската политика? Бихте ли могла, е, госпожо Георгиева, да ни запознаете с главните трудности, на които вие все още се натъквате в отношенията си с държавите членки по зачитането на тези принципи и съответно реализацията, постигането на целите, е, към които ни призовава между другото и Лисабонският договор. Благодаря. Госпожа Ротия Рескортинес, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че докладът на госпожа Гардини е много добър, плод на сериозни усилия, но наред с превенцията не можем да си затваряме очите за последиците. Един от много сериозните проблеми, възникнали в Хаити или в Мексико, например, на, наскоро след земетресението, се свежда до това, че след като човешкият живот бъде спасен, има огромна работа, която следва да бъде извършена по възстановяването на нормалността. И, и тя може да отнеме години, десетилетия. Необходимо е да осигурим съответните научно-технически средства за възстановяване например, за е, геоложки и, и е, геодезически е, проучвания. Защо не може Европейския съюз да обедини целия си потенци... интелектуален, научно-технически ресурс? Да, едно е да опазиш човешки живот, но друго е да възстановиш материалната среда. Непрекъсто говорим за разумни, интелигентни урбанистични системи, но преди да ги има тях трябва да има град, трябва да има населено място, да бъде възстановено то след катастрофално бедствие. По отношение на земетресенията, от друга страна да видим как да регулираме речните корита. Испания има много специфични проблеми в това отношение. И Европа трябва да помисли и да поработи по всички тези въпроси. Благодаря ви, госпожа Готиерес. Госпожа Хебнер, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и от името на нашата политическа група на госпожа Гардини за чудесния доклад с всички приоритети и принципи залегнали в него. Основната трудност, която трябва да се преодолее при преодоляване на кризи, ще допринесе за по-голямата сигурност на нашите граждани. По този начин Европейския съюз ще може да играе по-голяма роля на международно равнище, именно като се дава е, хуманитарна помощ от името на Европейския съюз. Важно е да създадем съюзи с други страни, но важно е също така и държавите членки да запазят своята пълна автономност е, в областта на разполагане със своите ресурси и в областта на е, правото да предоставят доброволно тези ресурси за общо ползване в рамките на европейската солидарност. Една, един център за спешно реагиране тази идея е добра, но много държави и членки имат вече такива центри и служби. Важно е да направим предварителни превентивни сценари за евентуални катастрофи. Това засяга както Европейския съюз, така и области извън Европейския съюз. Един център, който да оптимизира потока на информация е много важен. Благодаря. А сега госпожа Тевенаки. Благодаря, госпожо председател. Всички казват, през последните години Европейския съюз пострада от безпредседентни е, бедствия е, да, да вземем а, е, експлозията на а, АЗДФ, а, чиято 10 годишна отбелязахме преди по-малко от седмица в Тулуз. Докладът на, на госпожа Гърдини е реална възможност да се прояви е, солидарност и вече 10 години Европейският съюз се опитва да операционализира тази солидарност. Време е най-сетне да заработим заедно, е, да не чакаме поредната катастрофа, от която да вадим полки. Всеки трябва да предостави своите материални, човешки и финансови ресурси, за да се възпрепятства нова трагедия. Е, госпожо комисар, вие тук що казахте, че рисковете трябва да се изпреварват. И наистина прискърбно е, че в този контекст Европейската комисия възнамерява да се отегли от финансирането е, на програмата за спътниково, за спътниково наблюдение, е, за която всички смятат, че е съществен инструмент за превенция и координация в случай на бедствия и аварии. И аз настойчиво се обръщам към комисията с призива да преразгледа това свое решение що се отнася до подкрепата си на една магистрална, водеща за Европа програма. Благодаря на госпожа Гардини за отличния доклад. Надявам се да го приемем. Наистина това ще бъде поредния глас в духа на солидарност в името на европейските граждани. Сега преминаваме към спонтанните изказвания, казва председателката. Доста колеги са се записали. Няма да мога е, на всичките да дам думата. Трима от НП, един оратор от левицата и е, от Обединената левица и трима от социалистите, макар и повече да са поискали думата. Само минута. Благодаря, госпожо председател. В минутата, която имам на разположение, искам да благодаря на госпожа Картини за чудесната работа. Също така и защото защото се, има, се представят в доклада чудесни концепции за бъдещи реакции. Имаме, нещо, имаме нужда нещо, от повече от една законода, едно законодателно предложение. Имаме нужда от реални действия. В а, момента, когато говорим за ролята на Европейския съюз, това е рамката, в която може да допринесем с добавена стойност, а именно като координираме дейностите в целия Европейския съюз. Особено, що се отнася до гражданската защита, до доброволността и солидарността. Това са концепции, залегнали в Лисабонския договор имаме необходимост и от инвестиции в тази област. Благодаря на, комис... на госпожа комисар, защото е взела предвид и тези аспекти. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря. Фонда за солидарност на Европейския съюз функционира добре, но опита, който натрупахме през първата година на неговото приложение, показва, че има недостатъци. Те са свързани с липсата на ответна бърза реакция по отношение на използването на фонда. Освен това, нямаме достатъчно ясни критерии относно това кога се използва фонда и освен това нямаме ясни критерии по отношение на определенето на природни бедствия. Съюза трябва да отговаря за ответната реакция при кризи и бедствия, но използването на средствата от фонда е проблемно. Аз мисля, че възможността да се отпуска помощ е, е, възоснова на предварителната оценка на евентуалните щети трябва да съществува. Това ще улесни страните веднага след като те станат свидетели на природно бедствие. Благодаря, госпожо Данчило, господин Ферейра, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, преди година, през септември 2010 година, с голямо мнозинство в Европейския парламент беше прият моя доклад относно общностната реакция при естествени природни събития и а, аварии, предизвикани от а, човека. Говорихме за превенцията и за това как тя трябва да бъде укрепена. Превенцията може да попречи на природните бедствия. Превенцията е изключително важна и тук говоря най-вече за защитата на горите, на пристанищата, Важно е да се отчете и минималната помощ за фермерите, които са засегнати от природни бедствия. Сега, ако погледнем какво се е случило след една година, общо взето нищо не е направено. Тук говорим за сътрудничество, но нищо не се свършва. Председателката, моля да не надхвърляте времето. Господин Пашка има думата. Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, v mojej krajine máme príslovie, ktoré hovorí, že nešťastie... Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Имаме поговорка, която казва, че е, е, хората са отговорни за тяхното бъдеще, а не планините. За това е необходимо да реагираме, когато други се нуждаят от нашата помощ. Затова приветствам инициативата на комисията за създаване на един център за спешно реагиране и за координиране на хумани... хуманитарната помощ на Европейския съюз. Това е създаване на едно централно звено за координиране на материалната помощ. Това е звено ще направи помощта още по-ефективна. Мисля, че в спешни случаи ще може да спасим много граждани. Благодаря. Господин Матула europeană și cetățenii ei se confruntă cu o creștere. Европейския съюз и неговите граждани стават свидетели на все по-голям брой природни бедствия. Те стават и все по-сериозни. Тези нещастия, които се случват във всички държави в света, доказват, че трябва да имаме орган за бързо реагиране, Катастрофите много трудно могат да се избегнат, но могат да се управляват по-добре. Риска от такива природни феномени трябва да се намали чрез серия от мерки за превенция на катастрофите и намаляване на тяхното въздействие. 2 милиарда евро, казва оратора, бяха предвидени между 2008 и 2011 година. Средствата обаче трудно се е, използват, е, те не достигат е, на време, така че трябва да се отпускат по-своевременно. Благодаря ви. Следващия оратор, господин Табойди. Magyarország egy évvel ezelőtt élte át a vörösiszap tragédiáját, ezt az Благодаря, госпожо председател. Трагедията, промишлената авария, е, която се случи в Унгария е, преди една година, е, ни дава да разберем на нас, унгарците, какво точно значи европейската помощ, европейската солидарност. Но също така не можем да не констатираме случайния характер адхок на тази помощ и солидарност е, и толкова по-важно е да се обединят е, усилията. В тази връзка бих искал да благодаря и на госпожа комисаря, и на нашата докладчица, и на цялата е, камара за полаганите усилия в това отношение. А сега аз бих искал да кажа няколкото ми за намесата на държавата, на специализираните органи. Е, в е, унгарския случай е, щетите възлизаха на 6 пъти първоначалната стойност на промишлените инсталации. Госпожа Лукашевска има думата. Благодаря, госпожо председател. Катастрофите се увеличават, това е ясно. Ето защо е важно да имаме бърза реакция и да реагираме оптимално и да използваме ефективно нашите ресурси. Това ще ни даде възможност да предотвратим или поне да намалим материалните щети. Радвам се, че в тази дейност са въведени, са включени местните и регионални власти. Те са всъщност на предна линия, когато става дума за е, природни катастрофи и реагирането в е, такава ситуация. Не би трябвало хората, засегнатите хора да чакат финансова помощ е, месеци или години наред. Трябва да реагираме по-бързо. Искам да благодаря на докладчицата и се надявам, че всички постулати от е, доклада ще бъдат приложени и, ще подоб... и по този начин ще се подобри информационния поток между държавите членки. Благодаря, господин Пашо. Господин Пасква, е, нарастването на бедствията и авариите е безспорно. В същото време средствата ни е, е, са все по-ограничени, тъй като ние се опитваме да обхванем с тях бедствия и аварии по целия свят. До сега на всичкото отгоре подходът е неефикасен, бюрократичен и основният ремонт на цялата система е неотложен. Ето защо докладът е крайно навременен. Необходимо е да е, насочим усилията към превенцията, е, да е, изработваме планове за действие в кризисни ситуации, да развиваме обществената просвета, да повишим гъвкавостта на работата си, така че цялата система да бъде по-оперативно ефективна. Субсидиарността, разбира се, наличността на, на средства трябва да ни водят в всичко това. По-нататък гражданският елемент трябва а, е, да а, е, изпреварва военния, макар и военния да има своето място. И накрая господин Коста, или по-скоро госпожа Коста, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашата докладчица, на госпожа комисария. Изразявам съгласието си с тях. Наистина е необходим подход отдолу нагоре, европейски подход, координационен център, усилия да се получим едни от други. И разбира се, сътрудничеството трябва да се развива отдолу нагоре. 112 е, единния спешен номер е, в Европа дава възможност обаче и за своеобразно фрагментиране на телефонните номера по функция. Е, технологията ни дава възможност за това. Що се отнася до гражданската защита, трябва да обръщаме внимание на настъпилите социални промени е, в европейското общество. Знаете, е, то застарява, урбанизира се непрекъснато, все повече чужденци живеят в Европа и това са все аспекти, които имат значение и за гражданската защита. Комисар Георгиева. Благодаря ви много за отличните коментари, за предложения за законодателство. Ще се опитам да групирам своите отговори. Ще започна в началото с а, това, какво ще направи това предложение за създаването на истински европейски капацитет за справяне с бедствията. Госпожа Стифлер първа зададе този въпрос. Госпожа Гростет зададе въпрос и за връзката на този доклад с доклада Бърние. Ние предлагаме да се интегрира капацитета за действие на държавите членки. Всъщност доклада Бърние още в самото начало говори за нещо подобно. 12 предложения имаше в него и основната идея е усилията на държавите членки да се обединят в тази област. Там обаче подходът е по-скоро отгоре надолу, а ние предлагаме подход отдолу нагоре. И с увереност мога да кажа, че имаме подкрепа от държавите членки за това предложение, особено от държави членки, в които националното законодателство е такова, че делегирането на правомощията стига чак до регионалните власти. Ще имаме общ капацитет, можем да наречем това нещо като обединена специална група или нещо подобно. Искам да кажа, че вече сме постигнали сериозен напредък по отношение на укрепването и интегрирането на капацитета за справяне на държавите членки. Когато поех своя пост, 40 е, модула бяха регистрирани на европейско ниво. Днес има 104 модула плюс 8 координационни екипа. увеличаването на тези структури е свързано с необходимостта от тях. През 2008 година активирахме механизма за ответна реакция 28 пъти. Следващите години ще има сериозно увеличение. Тази година 11 пъти е задейства на тази система. Вероятно ще се наложи това да става още повече. Много членове на парламента, господин Арсенис, господин Чарнецки, не знам дали произнасям името правилно, госпожа Дебрюн и други депутати говориха за важността от това да сме готови и подготвени. Знаем, че всяко евро инвестирано в превенция води до 4,7 евро възвръщаемост. И въпреки това, превенцията не е лесна за осъществяване. Всички казваме, че тя е изключително важна. Наскоро се върнах от Вашингтон. Там ние от комисията заедно с Световната банка и правителството на Япония Подчертахме, че превенцията трябва да стане световен приоритет номер едно. И ще продължим с структурните мерки, за да се даде тласък на работата в тази област. Ще направим и законодателно предложение, след като изчистим идеите, които имаме, след като ги доразвием. Тези мерки не са отважно само за горите, те са важни по отношение на наводненията, важни са за градовете, за екологичните системи и на селските райони. Господин Арсенис, ще видите, че нашата подготвеност по отношение на горите ще проработи. Подготовката обаче е свързана и с общото трениране, общата, общите упражнения. В Полша бях преди известно време, там се проведоха такива упражнения. Те са изключително важни за спасяването на човешки животи и защитаването на собствеността и мисля, че може още да се постигне в тази област. Господин Зебер и други депутати попитаха за координацията с върховния представител. Искам да ви кажа, че сме постигнали много по отношение на институционалната структура и имаме много по-голяма яснота относно това кой какво кога и къде прави. Върховният представител няма роля тук. Две трети от активиранията на системата за бързо реагиране бяха задействани в Европа. Извън Европа ние сме най-големия подпомагащ, когато има хуманитарна криза, например, а върховният представител се грижи за, за политическата координация и за политическите отношения. А когато вече има много сериозна криза, върховният представител се намесва. Държавите членки разполагат със своите координационни центрове. В зависимост от кризите, различните структури имат различни отговорности. От тези от вас, които видях реакцията на Обама по отношение на наводненията, ще видя, че той реагира от Центъра за гражданска защита. Но когато става въпрос за убийството на Бин Ладен, той беше в ситуационната зала в Белия дом. Така че зависимост от бедствията и авариите ще определяме как да се извършва координацията. Какви са трудностите, пред които сме изправени? Важно е държавите членки да не забравят каква е тяхната нормативна уредба. Трябва да се уважава начина по който е уредена ответната реакция на бедствия и аварии. Тук роля за Европейския съюз няма. Говоря за случаи, в които страните могат да се справят сами. Ако това е така, ние няма да се намесваме, естествено. Естествено, споменават се и средствата. Искам да ви уверя, че аз следя за средствата, които се изразходват. Всяко евро на данакоплатеца трябва да се изразходва по най-добрия начин. На общностно ниво и на национално ниво средствата трябва да се изразходват разумно. Какво да правим след като вече се е случила някаква е, криза, някакво природно бедствие? Много е важно усилията е, за справяне с последиците да са обвързани. Предприехме мерки за да подобрим оценката на риска след като се случи някакво природно бедствие, и комисията тук играе важна роля, когато става въпрос за развиващите се страни. Съгласна съм, че има нужда от повече действия и с комисар Пи Бокс ние сме определили тази дейност като приоритет. Съгласна съм с госпожа Дебрън, че трябва да защитаваме принципите на безпристрастност, независимост, когато даваме хуманитарна помощ в развиващите се страни, най-вече в области, които са засегнати не само от природни бедствия, но и от конфликти. Този принцип винаги трябва да се уважава и съм благодарна на баронеса Аштан за това, че подкрепя принцип принципа на неутралност и независимост по отношение на хуманитарната дейност. Госпожа Данчила, извинявам се ако не произнасям името правилно, говори за Фонда за солидарност. Работим заедно с комисар Хан в изготвянето на предложение за преопределяне на Фонда за солидарност за да може да се използват средства от а, него по-лесно, когато се засегне някаква страна от а, природно бедствие. Миналата година, когато в Молдова и Румъния имаше наводнение, станахме свидетели на нещо неприятно. В а, Молдова успяхме да осигурим хуманитарна помощ максимално бързо, след няколко часа. В Румъния не успяхме. Солидарността трябва да се е, използва и фондовете за солидарност е, трябва да се използват, когато хората имат нужда от тях. По отношение на глобалната спътникова система, тя е в е, списъка с приоритети на комисията. Пилотният проект приключи. Комисията възнамерява да подкрепи тази спътникова система, доколкото е възможно в рамките на следващата финансова рамка. Разчитаме на парламента да ни подкрепи, за да може това да стане. И накрая, но не на последно място, е, искам да кажа, че по отношение на пилотния проект за горските пожари, той приключи и няма как да го продължим, но ще включим законодателно предложение и всъщност къде имаме затруднения с държавите членки, питате, някои от държавите не ни подкрепят в тази връзка. Все още има работа, която трябва да се свърши, за да убедим държавите членки, че финансовата помощ трябва да продължи след като вече са приключили пилотните проекти. Извинявам се, че говорих толкова дълго. Имаше много важни въпроси и не исках да пренебрегвам нито един от тях. Благодаря. Госпожо комисар, сега докладчика госпожа Гардини. Разполагате само с една минута, тъй като вие използвахте много време в първоначалното си изказване. Една минута. Sì, avevo, grazie, avevo già <laughs> calcolato di restituire quanto avevo rubato. Благодаря, госпожо председател. Наистина доста говорих в началото, а и няма сега да отнема кой знае колко време, няма кой знае какво да се добави. Защото сме наясно, мисля. Отдава ни се възможност да проявим амбициозност. Да дадем повече Европа е, на своите граждани. Една Европа, която, за жалост, те твърде често смятате далеч от тях. Тук ни се отдава реална възможност Европа да застане рамо до рамо със своите граждани. Да вземем номера 112 или пък член 23 от Лисабонския договор, съгласно който европейските граждани трябва да бъдат е, е, осведомени, е, ако в е, друга държава членка е, имат някакви проблеми от консулски характер, е, е, то е, могат да ги решат незабавно. По същия начин трябва да се гледа и на, на мащабните природни бедствия. С това дебатът приключва. Ще се гласува в 12.30 днес, казва председателката. Следващата точка от дневния ред е доклад на господин Даниел